Ah, <clears throat> possiamo iniziare? Добър ден, колеги. Продължаваме с дневния ни ред. Обща позиция на Европейския съюз по употребата на въоръжени безпилотни летателни апарати, дронове. Това е тема, която вече сме разглеждали през 2014 година, надълго и широко. Съвета излезе с идеята за, рамково, за рамков регламент. Беше предвидено ново проучване, ново изследване за въоръжените тронове и връзката им с правата, въздействието им върху правата на човека. Разглеждаме въздействието им във връзка с резолюцията на парламента 2014 година, приложението на тези апарати – по какъв начин се използват и как употребата им може да бъде свързана и да окаже въздействие върху правата на човека. Международният център за борба с тероризма в Холандия е приготвил изложение, с което да ни запознае. Трябва обаче да подчертая, че текстът е проект, въпросът е много сложен и много спорен. Целта на тази част от заседанието ни е господин Орси да ни запознае с резултатите и да се замислим за последиците, да видим какво, какви са въпросите, какви, как, на, какви, на какви отговори да се спрем, които да залегнат в окончателния доклад. В доклада имаме а, някои предложения за, във връзка с регламента, който да се прилага в Европейския съюз. Според мен това е един много важен въпрос. някакъв момент ще трябва да разберем и какъв график е предвидил съвета, Нашето становище ще бъде политическо, но днес ще се запознаем и с, с експертното становище на, на консултантите ни. Господин Колановски ще ни запознае с правните последици, правните аспекти и какви въпроси проистичат от тях. мутач. госпожа Орци, 10 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата да говоря при вас под Комисията по правата на човека. Аз съм съгласна, че този въпрос е много важен. Благодаря ви, е, че ми давате възможност да се изкажа пред вас. Ще ви запозная с контакта, защо говорим за въоръжени апарати на европейско равнище какви са рисковете от това да не се е, разгледа този въпрос на европейско ниво. Ще ви запознаем с доклада в общи линии, след това ще изслушам въпросите ви, ще отговоря на тях. За защо изобщо въпросим по този въпрос? Съгласен съм, че това е много важна тема. А, все повече се ползват те. И разпространението на тази а, технология ще е продължава не само от страна на държави, от страна на участници, е, които нямат статут на държава. Броят на, на жертвите, на цивилните жертви не е известен. Все повече доказателство има, че се намаляват изискванията, праговете за прилагане на тези апарати поради е, капацитета на технологията. Това е прецедент не само по отношение на самата технология, но по отношение на всякакво бъдещо технологично развитие. Това е означение за категоризирането, за, за категорията смъртоносни а, устройства. Така че е, всичко, което се използва, се, се е, прилага сега спрямо дроновете, може в, в, в бъдеще и спрямо други системи. В момента говорим за, не за автономни а, а, дронове, за дронове, които, в които има и човешко участие. САЩ има наскорошни промени и това а, налага спешно ние да се заемем с този въпрос. Вчера два дрона са а, нанесли 4 удара в Сирия, общностен център и джамия. Говори се за 49 цивилни жертви. Това са тревожни е, служи трябва трябва да е ясно защо, защо говорим за това. В САЩ не се е, разглежда много открито този въпрос. Президент Тръмп смята да даде повече власт в ръцете на ЦРУ, което би означало по-малко прозрачно. Затова трябва да говорим повече по този въпрос в Европейския съюз. Редица държави членки имат или използват или искат да придобият и да използват такава технология. Естествено, Европейския парламент призова за обща позиция по този въпрос. Трябва да погледнем на нещата и по отношение на, на, на общата ни политика, на, на, на разходите за, за технологията. Европейския съюз се опитва е, да наложи световни е, правила чрез ООН. Това е в съответствие с целите на общата политика за сигурност и външна политика, която предвижда зачитането на, на основните е, права и правата на човека в е, съответствие с хартата на ООН и договора от Париж. Въпреки е, промяната на отношенията между САЩ и Русия, в момента се разпределят и се, се промени баланса на, на силите. Затова е важно Европейския, е, Европейския съюз да действа. Бездействие, едно евентуално бездействие по този въпрос Както знаете от една по-ранна публикация, може да доведе до правна несигурност и поляризиране на международната общност, подриването на върховенството на закон и в крайна сметка дестабилизиране на международната сигурност като цяло. Това е много спешен проблем, много неотложен въпрос, който трябва да се е, реши. Защото трябва да имаме обща позиция за правилата за, за, за ползване на технологията. И сега, докладът. В доклада започвам с резолюцията от 2014 година, която призвава за обща позиция и съм взела предвид съществуващата и свързана с това литература на държавно ниво и на ниво Европейски съюз. Това имаше за цел да очертае рамките на една правна позиция, но не на всяка една политическа позиция. Сега пристъпвам към съдържанието на доклада. Първата част на текста – Можете да се запознаете с текста на резюмето. Пред вас е, но първата част, преамбюла, се отнася до потенциалната вреда. Това е важно да се знае. Основната част на текста почива на идеята за създаване на, на една база, една отправна точка – за Европейския съюз, където да се дадете изводи за върховенството на закона и защитата на правата. Това е, показва колко е, е тази част също показва колко е важен прагматичният подход. Общите принципи са заимствани, са почерпани от съществуващи правни обвързаности от европейското и международното право. И засяга различни области. Първата област е прозрачността. Често пъти литературата, международните институции, коментаторите призовават за повече прозрачност, повече отговорност. Но не винаги е ясно какво означава това. И това съм се опитала в резюмето да го опиша. Споделяне и публикуване на информация, която да може, която може да а, насърчи по, по-ограничено приложение. Това всичко е, е отразено в брифинга. Отчетността е пряко свързана, разбира се, с прозрачността. Не винаги обаче е ясно какво означава отчетност. Така че съм се опитала да покажа, че държавите членки, които използват или подпомагат използването на дронове, на въоръжени дронове, трябва да са задължени да проведат проучвания на всички инциденти, на всички смъртни случаи. Идеята тук е подходът е да бъде всеобхватен, призваване за повече прозрачност и отчетност, както и какво означава това. Както казах, подпомагането също се включва в този раздел в на европейско ниво често пъти държавите нямат ясна правна позиция. А, правна позиция, защото просто често пъти нямат, не разполагат с дронове. Някои държави членки използват пък дронове за разузнаване, така че беше много важно да се да се, да, да се каже, че не се, че не се допуска да се продава не се допуска предлагането на информация и логистична подкрепа за ползването на дронове. И накрая последната точка, свързана с износа и призовава всички държави членки да упражняват строг контрол върху преноса на подобна технология. Ползата от едно такова решение на съвета би било предпазен механизъм, гарант за върховенството на закона. Ще укрепи изподелянето на информация и прозрачността между държавите членки, ще повиши по такъв начин легитимността на операциите, повече яснота, уеднаквена позиция и смислени разисквания. И накрая ще даде принос за прагматичния подход, почиващ на европейските ценности. Благодаря ви. Благодаря. Сега ще дам думата на доктор Колановски. Благодаря, господин председател. Благодаря и за поканата да участвам в дискусията. Виждам, че вашата подкомисия подстава, поставя акцент върху този момент в Брюксел и в Женева. На практика, както казахте в стъпителните думи, ще се обърна към някои от елементите на правната рамка за въоръжените дронове – вече има такава рамка, но тя все още не се разбира добре от, онези, тези, които използват дронове. Съгласен съм с господа Торси по този въпрос. В някои случаи се въвежда тенденцията нови правила, нови инструменти. И на практика това е едно извинение за да се намали закрилата, която се предвижда за евентуалните жертви на тези оръжия. И това по принцип не е допустимо. Всъщност международното право дава ефективна рамка, чрез която може да се дефинират правилата за използването на въоръжение и дронове. И всъщност тази рамка варира в зависимост от ситуацията, в която се използват такива дронове. Има два типа такива ситуации. Първото е потвърждението и след това а, използването. Първият тип е малко по-проблем. Във връзка с въоръжените конфликти има <clears throat> обяснение в текста на госпожа Дорси. Има международно хуманитарно право, което, което дава изрични разпоредби, които следва да се спазват. Трябва да се придържаме и към правилата за правоприлагане. Заедно <clears throat> с правила, които са по-ограничителни за използване на смъртоносни оръжия. Няма съмнение, че дроновете са такива от гледна точка на международно право има трима основни, три основни принципи. Първо, разграничението между тези, които участват в бойните действия и тези, които не участват. След това идва принципа на пропорционалност, в смисъл, че в хуманитарното право трябва да се ограничи да, само за целите на операцията, след това има предпазливо, принципа на предпазливо на съответният командир трябва да вземе всички мерки за разграничаване между бойци, противник и невъоръжено население. Много е важно при дроновете да се спазват по-добре всички тези принципи. Те действат от голяма височина и всъщност няма рискове да загине пилопа. Всъщност, в този смисъл, ние не сме в ситуация на въоръжен комплект, конфликт. И а, правната рамка е съвсем различна. Правилата за човешките права <clears throat> не позволяват използването на смъртоносни оръжия, освен в крайен случай, ако другите средства не могат да постигнат очакваните резултати. Всъщност, И освен това, правилата за човешките права има нужда, казва, че има нужда да се вземат съответните мерки за защита на онези, които са изложени на смъртоносна опасност. Има <clears throat> също така и проблеми с дефиницията за непосредствената опасност. Защото при трудовете няма непосредствена опасност за живота на лицето, което ги управлява. След това идва принципа на пропорционалността. Той не е част от хуманитарното международно право. И съгласно това се иска да се провери и да се гарантира, че реакцията отговаря на заплахата. Ако трябва да се неутрализира едно лице, което е заплаха, чрез съдържане и възпрепятстване. Това са <clears throat> условия да и контекста, които потвърждават, че използването на дронове е проблемно. И в тези условия виждаме, че има много редки случаите, когато използването на дронове е приемливо. В момента използването на тези дронове се разширява като практика. Всъщност някои държави на Европейския съюз искат да увеличат своя военен потенциал. И за тази връзка има нужда от една обща позиция на Европейския съюз, която <clears throat> да ограничи възможностите за тълкуване на тези права. Това са някои неща, които наблюдаваме често в операциите срещу тероризма, когато операторите на такива дронове лансират операция, която носи вреди за гражданите. Някои държави членки за да заобиклят тези принципи, лансираха идеята за глобална война срещу тероризма. Това е политическа идея, но няма нищо общо с закон. Всъщност, хуманитарното право е изключително право и се прилага само в изключителни случаи. и там. Ако приемем а, глобалната война срещу терора, се дава възможност да се убиват хора навсякъде, няма значение какви са те. Трябва да се подчертая, че онези, които поддържат тази теория, много по-лесно са съгласни с тази практика в средния, в Близкия изток или в Африка. В никакъв случай не биха се съгласили с подобна практика в западните държави. Има един документ, който добре да се изготви такъв документ, който да създаде рамка за тази дейност. Добре е да се припомнят приложимите правила защото много често те се заобикалят и да се дефинира контекста, в който е възможно или пък невъзможно да се използват въоръжени дронове. Много е важно всички тези неща да се дефинират преди ситуация на насилие. Защото ако възникнат такива ситуации, всеки действа веднага и се държи много по-независимо от това, което изисква международно право. Във връзка с резолюцията, която сте приели тук през 14 година, това е добре да влезе в рамките на света. Благодаря. Грация, грация. Доктор. Благодаря ви. Благодаря, доктор Клански. Сега давам думата на следващия ни гост. Госпожа Ритвелт, която се занимава с конвенционалните оръжия. Благодаря. Благодаря за това, че поканихте службата за външна дейност на Европейския съюз също се радваме, че сте поръчали това а, проучване, експертно проучване. Много сложна е тематиката. Ще продължаваме да, да, да се запознаваме с резултатите от изследването. Не за последен път а, а, и не за последен път ще ползваме документа ви, доклада ви. Не искам няма много какво да кажа, но нещо, което е важно и трябва да се изтъкне, е, че технологията на безлетателните апарати е, е на лице, тя няма да изчезне, тя ще се развива допълнително. Това е нещо, което ще трябва да продължаваме да, да обсъждаме. Това не е технология, която ще можем да ограничим или да забраним, а може би дори няма интерес от това. Аз не мисля, че това е целта на, на парламента. Технологията, на, технологията има много потенциални приложения. Военното дело, дронове могат да се използват за разпознаване и прицелване. А, Европейския съюз е използвал нека ви припомня, дронове само с, раз, само с раз, разузнавателна цел в различни мисии. Също така в операции за идентифициране на потенциални нападения на пирати. Европейската мореплавателна операция Атланта, а, операцията за пиратството, както и операция София. Дроновете, приложението на дроновете е по, по-развито в цивилната област, в селското стопанство, в прокарването на тръбопроводи, както и други области. Трябва да не забравяме, че Европейския съюз е много важен глобален участник огромен пазар, пазар огромен брой население. Ние сме източника на 40% от производството, от економическата продукция в света. И това да оставим а, тази технология на разработване на други страни не би било от наш интерес. Както казах, ние не се опитваме да спрем технологичното развитие. Трябва обаче също да изтъкне, че има много отделни аспекти на тази технология. Искам нещо да кажа и за компетентностите. Говори се често за глобалния ред, И затова чрез договорите се уреждат тези различни компетентности или правомощия. Например, комисията е отговорна за въздушната отбрана, въздушната безопасност. Така че това е нещо, което трябва да, да отчетем. Тоест, това не е нещо, с което се занимава СВД, но ползването на, на дронове е нещо, което трябва да се следи, както се следи и гражданската авиация. но комисията би била по-компетентния орган по този въпрос по отношение на въоръжените дронове. Дронове сами по себе си не са оръжия. Но е вярно, че определени видове дронове могат да се използват като носачи за системи като бомби и ракетни и ракети. Може би е, юрист, е, гостът ни юрист е, е по-запознат с това. Ние нямаме пред себе си ново международно законодателство. Не се опитваме да, да, да създадем нов договор, международен договор в тази конкретна област. Важното е, е че е, дроновете се използват в съответствие с международното право. Друго нещо, което искам да кажа е, че липсата на обща позиция на Европейския съюз, каквато за момента няма, както всички знаем, не означава, че е, не бива да обсъждаме тези въпроси, защото закони има, законодателни актове има, има и други свързани с областта законодателни актове. Европейския съюз трябва да не спускат поглед препоръките и заключението на, на ООН в тази област, създаването на правна рамка за прилагане за дроновете, международно право, конституции и рамката за ползване на дронове. Правото на живот може да се гарантира само тогава, когато има конкретни изисквания и те се спазват, международни изисквания. Основните норми на международното право не бива да бъдат пренебрегвани за справяне на новите предизвикателства, например с тероризма държавите трябва да са, да са прозрачни по отношение на приложението на дронове. Друго нещо, което трябва да кажа е следното. Това, което споменахте за решение на съвета, понеже общата позиция в Европейския съюз, или поне при вас, е, че е за, за контрол на, на оръжия изобщо че трябва да има такъв контрол. Предполагам, че това сте имали предвид, когато сте решили да излезете с това становище. Излезете с становище. Много е важно да има контролни механизми и един от тях е зачитането на, на нормите в международното хуманитарно право. Държавите членки – Едно такова правило е, че е, държавите членки трябва да отказват лиценз за износ е, тогава, когато има риск да се изнесе международно оборудване, което да се е, използва в разрез с международното хуманитарно право. Това е от регламент, който вече е в сила. Значи не започваме, не тръгваме от нулата. И накрая искам да кажа, че е, въпросът, който разглеждаме е много сложен и високо ценим е, е, работната група, семинара, който сте организирали, която сте организирали, който сте организирали днес. И накрая две думи за, за законодателни тактове. Законодателството експертът ви каза, че тук нещата са доста особени, защото ние а, конкретно се занимаваме с дистанционно управлявани безпилотни апарати. Бих искала обаче при все това да ви напомня, че че когато се говори за нови технологии, за смъртоносни оръжия, за първи път в успя да излезе с обща позиция. На конференция в Женева през декември месец е, Европейския съюз прие нова обща позиция, която сред редица принципи а, е, а, е, предвижда и създаването на отворена експертна група, която да, да напише доклад до края на тази година. докладът няма да засяга дроновете, но смятам, че това е нещо положително, защото води води до постигането на, на а, обща позиция по свързан въпрос. Това, е което имам да кажа за сега. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Да, има много неща, които могат да се обсъждат. Стига да разполагаме с време. Поставени бяха доста въпроси дали имаме нужда от нова правна рамка. Това е добър въпрос. Искам първо да благодаря на авторите на проучването. Аз съм от групата на зелените и, и ние поискахме такова проучване и настояваме за нашата дискусия от доста отдавна. Имаше резолюция на парламента от 2014 година, <clears throat> която призва за обща позиция за въоръжените тронове. Много е добре, че вече разполагаме с това проучване и всъщност то трябва да се използва не само от нас в парламента. Надявам се тези препоръки да стигнат и до съвета. Съжалявам за позицията на външната служба при вашето изказване ние не казахте нищо за съдържанието на проучването. Тъй като сега сме в формат на семинар, може би е добре външната служба да отговори какво прави вашата служба? Каква е позицията на върховния представител по искането на Европейския парламент за обща позиция? В тази резолюция от 2014 година, дали сте обсъждали този въпрос с държавите членки или не? Използването на въоръжени дронове поставя много дълъг списък от сериозни въпроси, правни, морални и политически. Вие спомнахте използването на дронове от Съединените щати. Също така виждаме, че в борбата срещу тероризма все повече правителства искат да имат подобни инструменти. Пример за това са Русия, Китай и Турция – има интерес към това и е от организации, които не са държави, като Даеш, като ИДИЛ. И това е доста тревожно. За това обсъждането на използването на въоръжени тронове и създаването на рамка за тяхно действие е изключително успешно вече през 2014 година обсъдихме този въпрос. Имаше дискусии в други международни органи. Хубаво е, че в вашето проучване правите връзката с новата глобална стратегия в Европейския съюз. И това, което казахте, е, че сме в една глобална система, където редът не се основава на закона. Така че ако държавите членки и Европейския съюз е, имат е, достатъчно политическа воля, ще можем да оформим и евентуално да водим действията в тази сфера. Тук ще ви цитирам, че Липсата на такова решение води до фрагментация и несъгласие между държавите членки и може в някои случаи да подкопае единството зад глобалната стратегия. Това са много подходящи думи, така че е добре. Както казахте, едно решение на съвета е от стратегически интерес на Европейския съюз. Ако направите сравнение в своето проучване на прозрачността на такива програми, както в Штатите, ще видите, че държавите в Съюза са по-малко прозрачни при използването на въоръжени дронове. Съгласна съм с препоръките и анализа в проучването. Вие казвате, че тук става дума за прозрачност и отговорност като искане. Но ще повторя нещо, но за сега ми се струва, че има много малък интерес от е, външната служба и върховния представител да поставят тази точка на дискусия в съвета и да отговорят на призива на парламента за позиция на съвета по този въпрос. Предполагам, че тези неща няма да се променят е, бързо. Ако става дума за няколко години, Междувременно е добре да приемем позиция на парламента и да вземем предвид и други технологични развития. Не само за контролиране от управляване от разстояние дронове, но ще говорим и за напълно автономни въоръжени дронове. И тук възникват и други проблеми. Така че, когато съвета започне да обсъжда своята позиция от наша страна в парламента, трябва да поискаме, че е добре да включат и позиция за полуавтономните или изцяло автономните дронове. Тъй като става дума за семинар, благодаря на секретарята за това, че организира днесното събитие. Възможността да се зададат въпроси препоръчахте, че държавите членки да се съгласат с, с надзор на независим орган, орган за използването на тези оръжия. Как си представяте този орган? Дали той ще състои от представители на гражданското общество или държавни органи? Ще има ли участие на парламента във връзка с парламента? казахте, че интересите на националната сигурност винаги могат да бъдат е, цитирани, когато се ограничи прозрачността. Вие казахте, че има някакви международни принципи за правото на информация. Да, как всичко това би могло да изглежда на практика, за да не се да възможност оговорките е, за сигурност да се използват за, за обикаляне на основните изисквания за прозрачност и още нещо. Един въпрос е, към външната служба за отговорността и отчетността. В включването се поръчва съществуващите е, схеми за достъп до компенсация да са на лице и възможност за използване за лицата, които са засегнати от използването на дрона. Добре, искам да чуя от е, външната служба, доколко тези системи са приложими. Един въпрос към господин Колановски. Последните месеци на администрацията Обама се прие една съвместна декларация за дроновете, която беше подкрепена от някои от държавите членки в Европейския съюз. Имате ли оценка за тази декларация и какво е нейното състояние? Как се прилага тя? И накрая, и още нещо много интересно в проучването. Вие поискахте държавите членки да се отчитат в годишния доклад на Европейския съюз за това каква е тяхната позиция, дали са използвали такива оръжия или не. Благодаря. Благодаря за докладите. Благодаря и на експертите, и на външната служба. Знаем, че Европейския съюз има обща позиция за използването на въоръжени дронове Всъщност тази позиция е спомената в резолюцията на Европейския парламент и в редица изказвания на госпожа Могерини и на Доналд Туск. Така че по принцип ние сме съгласни, че имаме нужда от такава обща позиция и всички искаме да се движим в тази посока, което е нещо много добре. Чухме някои пояснения от външната служба в смисъл, че държавите членки не използват за сега въоръжени дронове, а за сега се използват дронове само за граждански цели, което е окей. Okay. Все пак, въпреки това има нужда от регламент за износа. Това е изключително важен въпрос и той трябва да бъде решен в спешен план поради положението в света. Но все пак, дали смятате, че това е възможно в рамките на настоящия договор, тъй като има някои държави членки, които в някои случаи се противопоставят, е, като използват е, аргументи от е, принципа за субсидиарност и други аргументи. Дали ще бъде възможно в рамките на сегашния договор да прокараме тази инициатива? Или ако не е възможно. Дали има нужда от промяна? И още един въпрос. Ами третите страни? Да. В Европейския съюз можем да стигнем до идеалното решение да не използваме такива дронове. И ако го използваме да спазваме международното правото. Ами, третите държави. Колегата ми спомена някои примери дали Европейския съюз е в състояние да спре такива трети страни да не използват въоръжени дронове. Да, или пък ние ще се окажем добрите. Важното е какво можем да направим с другите. Какви са възможностите за Европейския парламент, съвета и комисията да попречат на други държави да използват такива оръжия. Господин Пермой. Искам да благодаря като начало на подкомисията ДРОА за организирането на този семинар. Темата въоръжени дронове е много интересна, защото това са оръжия, които все повече се разпространяват. Те са от стратегическо значение. Важни са при военни действия, както и за защитаването на различни доктрини. Те заменят много до сега използвани системи, така че ще трябва да свикнем с тях. Онова, което ме притеснява като експерт, е, че употребата на тези оръжия все още не е регламентирана, особено в рамките на международното право. Тук трябва да спазваме принципа на пропорционалността предизвиква загриженост в мен и съвместимостта с законодателството против тероризма. Съединените щати, например, използват дроните по начин, който също причинява загриженост в мен. Въпросът ми е, има ли сведения, че някой от държавите от Европейския съюз използва въоръжени дронове? САЩ, например, използва тези технологии за подготовката на действия, които не са съвместими с международното право. Има ли данни за подобни действия? Подкрепям искането на моите колеги за силна обща позиция за използването на въоръжените дронове. И трябва тяхната употреба да бъде в съответствие с а, а, други планина. Този въпрос е много основополагащ. Надявам се, че това, което решим, ще може да бъде приложено. Имам три забележки, на които искам да се спра. Парламентът преди две седмици прие интересна резолюция по а, а, етичните аспекти на роботиката доклада МАТИ. И мисля, че технологията на дроните може да се разглежда в тази светлина. От една страна тя има етични компоненти, от друга страна а, има въздействие върху гражданското право и а, отговорността на гражданите. А, тук а, трябва да има съответни правни актове вторият въпрос е на действащите лица без гражданство. Тези действащи лица, които прибягват до подобни неморални технологии извън действащите законодателства, как могат те да бъдат включени в нашите усилия да постигнем и яснота и да въведем ред. И последната ми забележка. Има дронове, които се използват за комерциални цели. По-голямата част от произведените дронове са от този характер, но а, има потенциал те да бъдат използвани по друг начин, т.е. да бъдат с двойствена употреба. Много е трудно да се разграничи какви видове дронове за какво могат да бъдат използвани. Благодаря. Мисля, че можем да продължим последния начин. Госпожа Ритфет ще получи думата, защото госпожа Лохпилер и зададе въпроси, след което ще дадем думата на нашите гости. Отведнъж имате две минути. Много благодаря за всички интересни въпроси и коментари. Някои от тях бяха отправени към външната служба. Мисля, че за сега е трудно да се постигне изцяло съгласие между държавите членки по въпросите, които обсъждаме. Важен Важно е искането и необходимостта външната служба да излезе с някакъв документ. Членове от вашата комисия също смятат, че това трябва да се направи, така че аз ще ви отговоря на този въпрос по-късно. Факт е, че миналата година сте приели резолюция а, и тъй като няма реакция, въпросът продължава да е на дневен наред за вас. Разбирам това. Но тъй като въпросът е от компетентността на държавите членки, а не на съвета, аз не мога да се произнеса по този въпрос. Разбирам, че това е много важна дискусия, която трябва да бъде проведена на европейско ниво, Мога да ви уверя, че външната служба ще направи всичко по силите си, за да допринесе за положително развитие. За това съм тук днес. Споменахте други технологии, като например роботи, убийци. Разбира се, че предстои обсъждане на този въпрос в ООН, в рамките на Конвенцията за конвенционални оръжия. И ние ще се радваме да работим по този въпрос с вас. Не знам дали правилно разбрах въпроса на госпожа Лохбилер, дали е нужно ново международно законодателство за защита или това беше въпрос по-скоро към правния експерт? Um, Един, единият въпрос беше следният. В това проучване се говори, че трябва да има обща европейска позиция и а, това е решение и на парламента. Тоест парламента ще изиска тази обща европейска позиция по този въпрос. Ако някой е а, бил наранен или а, член на семейството му е бил убит а, вследствие нападение на въоръжен дрон, дали неговото семейство ще бъде обещетено? Благодаря ви за въпроса. Аз в момента не мога да ви отговоря. Мога да ви отговоря по-късно, когато се информирам. E mi raccomando di riferire bene, per così dire, perché чудесно. Много е трудно да подберем действително важните въпроси, когато се стремим към обща позиция на Европейския съюз. Въоръжените дронове са част от една подобна дискусия. Няма смисъл върховният представител да настоява за обща стратегия, за отбрана, а въпросът за употребата на дронове да бъде от правомощите на държавите членки. А, сега имате 5 минути. Давам думата на нашите гости, господин Колановски. Благодаря, господин председател. Благодаря за вашите коментари и въпроси. Ще се опитам да отговоря на въпросите като цяло. Председателят на външната, т.е. представителят на външната служба каза, че дроните сами по себе си не са заплаха, по-скоро тяхната употреба която зависи от контекста, може да е проблематична. Например, когато говорим за военни престъпления, те могат да бъдат извършени с обикновен нож. Разбира се, че има оръжия, които са забранени по принцип. Това не е случаят с дроновете. Тук има различни аспекти на правото, на хуманитарното право, международното, правото свързано с правата и ако се опитаме да разнищим това законодателство и да направим ново, едва ли ще успеем да запазим досегашното ниво на защита, а, и да го подобрим с а, ново законодателство. По-скоро трябва да си а, а, припомним а, какво е съществуващото законодателство, а, защото то е в действие, то е релевантно. Разбира се, че то съдържа по-скоро неясни формулировки, които могат да бъдат прецизирани но това може да стане в рамките на една обща позиция на Европейския съюз. Може, например, да се говори за географското разпространение, за използването на дронове извън на територията на Европейския съюз. Така че има какво да се направи. По отношение на контрола върху износа на оръжие, трябва да подчертаем, че Европейският съюз вече е направил доста в тази посока. А, през 1998 година, например, а, по време на британското председателство беше прият кодекс. А, след това имаше обща позиция на Европейския съюз за разпространението на оръжие. Разбира се, че трябва да са спазени критерии, свързани с правата на човека, преди оръжията да бъдат а, изпратени оръжия в а, някоя държава по местоназначение. Трябва в а, държавите, където попадат тези оръжия, да е ясно каква е ситуацията с правата на човека, сигурността а, и така нататък. Правителството на Обама даде обяснение за огромното увеличение на използването на дрони в сравнение с предишния период и правителството на Обама даде политически обяснения. Те могат да се отразят и на правното положение, но за сега още не сме стигнали до това. Благодаря. Госпожа Дорси. Много благодаря на всички за коментарите. А, много беше интересно да чуя и представането на представителя на външната служба. Ще се спра на някои от проблемите, които вие поставихте. Много от тях касаеха както правното положение, така и политическата воля. Тук аз вече не съм компетентна не мога да определя дали тези въпроси са от стратегическо значение но а, мога да кажа, че а, обсъждането на тази тема е неотложен въпрос. А, без а, някакъв общ а, документ, а, без а, някакви правила за ангажиментите а, в а, въоръжени а, конфликти или при налагането а, на а, правоприлагането трябва да има някаква позиция по а, автономно действащите оръжия. Можем или да ги обобщим и да ги разглеждаме а, заедно. Но трябва да имаме предвид, че дроните се използват по различни начини и че разпространението им ще продължи. Така че е задължително да се върви към общ подход на Европейския съюз. А, по въпроса за глобална стратегия. А, живеем в времена на екзистенциални кризи, но и на големи възможности. председателят на Европейския съвет Туск каза, че заедно ще успеем. Т.е. той напомни това мото заедно ще успеем, разединени ще се провалим. Дроните, според някои от вас, са доста сравними с други видове оръжия. Но според мен положението е малко по-сложно. Използването на въоръжени дронове намалява парага или а, прави използването на насилие на оръжия по-лесно. Така че е, мисля, че дроните се различават по своя характер от други видове оръжия. Според мен е по-важно е по, по-лесно да осъждаме а, поведението на други. А, от а, една позиция на силата. А, така че по-скоро си мисля, че а, една обща позиция ще ни постави в по-изгодно положение. А, постави се въпроса за надзорен орган. А, виждам възможности, а, виждам и а, роля за Европейския парламент като орган, който упражнява един вид контрол, участва или изготвя годишни доклади за използването на въоръжени дрони в държавите членки. Всичко свързано с прозрачността на използването на въоръжени дрони от държавите членки или сътрудничество с държави, които използват тези оръжия, е важен въпрос. Важно е да имаме общ поглед върху ситуацията. Но без прозрачност относно действията на държавите членки и без да имаме информация е трудно да интерпретираме законодателството. Така че нуждата от такъв надзорен орган ще бъде включено в финалната версия на документа. Много благодаря на госпожа Доси и господин Кулановски. Благодарим, че ни посетихте. С тази дискусия темата не е изчерпана за нас. Ще продължим да говорим по този въпрос. Всички а, информации, които получихме от вас, още веднъж подчертават нуждата от напредък по една обща позиция. Много ви благодаря и пристъпваме към следващата точка от нашия дневен ред след малко.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 Grazie. Bene, iniziamo questo scambio di opinioni. И така започваме работата по следващата точка от дневния ред. Всичките ни гости вече са сред нас. Така че можем да пристъпим към разискването на правата на човека в Боливия, най-вече. Насилието над сексуалното насилие над малолетни и непълнолетни лица в Латинска Америка и също така правата на човека в Боливия по-общо. През април се предвижда посещение на делегацията за връзки с Боливия. програмата все още не е окончателна. но голяма част от срещите ще са свързани с правата на човека. Те са с министри, представители на правителството, правозащитници, организации от обществения сектор, от гражданския сектор, извинете. Темите ще включват детския труд, труд, ще се говори с неправителствени организации. Също така колегите ще е, посетят затвор, който се финансира от Европейския съюз. Много интересна група експерти сме поканили днес. Е, искам да им кажа добре дошли. Те им благодаря, че се отзоваха на поканата ни. Господин бущам, господин Алонс. Господин Буштен е от Кингс Колледж, от, след това Манфред Либел, от, който е социолог, Хосе Рамирес от Международната организация по труда. Десет минути имате. Започваме с господин Алон, с госпожа Алонсо. Благодаря. Накратко ще се изкажа за да имаме време за, за въпроси и отговори. Аз ще ви запозная с опита на Оксъм и а, проблемите, свързани с правата на човека в Боливия. Ще говорим за а, насилието срещу жените и правата на местното население. На изконното население. Първо, насилие срещу жените какъв е контекст. Е, Националното проучване показва, че жените в Боливия, около 44 от жените в Боливия са били обект на психологическо насилие, 36 физическо насилие и 15% сексуално насилие. Само през 2015 година над 42 000 бяха случаите на, на а, насилие над жени. Ясно е, че а, много по-често представители на изконното население са жертви на тези престъпления. Каква е правната рамка? Боливия е доста прогресивна страна, има две рамки. През 2012-2013 бяха приети два закона. 348 и 242 защита, защита и в политически контекст, не само домашно насилие, се, се, се уреждат в тези закони, но аз няма да влизам в подробности. Ок съм изготвил доклад, законодателната рамка за това какво се изпълнява и какво се нарушава. По-специално се съсредоточаваме върху пропуските в прилагането на, на законодателната рамка по отношение на а, насилието срещу над жените в 7 страни. Това е документа. Колегата има копия, ако иска да си вземете. Една от страните е Боливия. През март излезе доклада ни. Ясно е, че има а, законодателство. Проблема обаче е в изпълнението му. В доклада установяваме, че има три типа а, пропуски в изменението или три етапа. Агенциите, които трябва да изпълняват законодателството, не, не спазват процедурите, които се предвиждат по закон. как се обработват оплаквания на жени. Не знаем за случаи, когато жени са, са се оплакали от насилие. И от тях се иска да, да, да участват, да вземат им участие в разследването, което не е правилно, защото трябва да се защити анонимността им и сигурността им. Второ, в Боливия само 30% от общините разполагат с приюти за жени. Така че ако нямате място, където да защитите жената от, от насилие, как да бъде справедлив този процес изобщо? И третия ви пропуски е свързан с отношението към жените по отношение на достъп до правосъдие и подкрепа. Има случаи на, на а, предубеждение от съди, например по отношение на жените. Как могат да се е, решат тези проблеми. Това сме го разгледали в е, е, доклада, няма да навлизам в подробности, но има сериозни подрем... проблеми в изпълнението на законодателната рамка, която съществува, това, което трябва да подчертаем. Има законодателство, но ново законодателство не е единственото решение, би могло да бъде решение. Социалните норми играят много голямо значение. Да ви припомня нещо, нали, да ви е, дам един пример. Можете ли да познаете колко младежи под 25 годишна възраст в Боливия познават някой, който е обект на насилие? Можете ли да познаете колко е, младежи познават някого, който е обект на насилие? 9 от 10 познават някой, който е жертва на такова насилие. И това е сред младежите. Дори и при а, този процент насилие, повечето казват по-добре да не, да не се ангажирам, да не, да не се замесвам. Това, е, това са си лични работи на хората. И все пак обаче 85% от младежите биха, се, биха взели някакво, някакво действие по принцип. Проведе се кампания, която се, на, която се нарича Действай и тя запознава с хората как могат да вземат действия, какви действия могат да предприемат. Не става въпрос за политика, не става въпрос за норми, не става въпрос за, за правителство, става въпрос за обикновените хора, какво могат да направят в случай на насилие около вас, сред приятелите ви, семейството ви и така нататък. Кампанията се опитва да мобилизира хората чрез социалните медии и е доста, доста успешно работи за сега но, но е предизвикателство за, за нагласите на хората по отношение на това, кое е приемливо и кое не е противоречиви са, противоречиви за сега отзивите, но кампанията също е насочена и към нагласите на мъжете. Например, това как се отнасят към облеклото на, на, на приятелките си. Не си му облечена а, малко предизвикателно. Днес, което, което насърчава културата на насилие. В крайна сметка. Важното е, е Боливия да се оползотвори е, капацитета, който съществува в болезни. Има много проекти, но има, има и много възможности за, за конфликти, които да се пораждат от тези проекти в местните общности. Оксам подкрепя усилията, усилиите на, на, на правителството да се водят консултации с местните общности, с отделните общности, но смятаме, че могат да възникнат конфликти. В тази връзка искам да спомена един инструмент, който ще използваме, който се казва инструмент за, соционал, за, за, за следене на социалната среда. Това е един инструмент, който е създаден от хората за хората и дава възможност за участие на общностите. Дава възможност е, тях да, да наблюдават собствените си е, териториите на, на изконното население. Има системна методика, която да, да събира доказателства за е, въздействията, отрицателни, положителни, най-вече отрицателни, например условията на живот, и това помага на, на политиците да вземат решение също така. Тогава, когато имаме черно на бяло, как един процес засяга живота на, на местните хора, това може да се вземе, да се отчете от политиците. Та, за изпълнението на методиката трябва да се укрепи инфраструктурата, трябва да е необходима политическа воля, трябва да се познава инструмента но също така трябва да има и а, правна видимост, трябва да има признаване на да се отчита това а, а, какви могат да са ползите от този инструмент. Бих искала сега да, да очертая основните ключовите изводи по отношение на насилието над жени. Две са основните, а, основните послание. Знам, че е, това изслушване е във връзка с предстоящото посещение в Боливия на евродепутатите. Първия, първия ми призив е да обсъм и прон се опитваме да, да повишаваме обществената осведоменост за, за насилието срещу жени. Така че да се създаде един механизъм за отклик създадена на междуведомствена комисия по този въпрос. Това е един механизъм, който трябва да, да получи е, необходимите средства, за да, бъде, за да бъдат изпълнени целите му. И така, първо да се повиши осведомеността е, за нивото на насилие. е това кампанията за социалните норми. Трябва да се подчертая, че кампанията е за социалните норми, за това доколко се счита за допустимо насилието. По отношение на правата на изконните общности, необходимо е да се водят, да започнат да се водят консултации с местните общности. И използването на този инструмент за наблюдение на социалната среда трябва да помогне именно за това. Благодаря. Благодаря. Следващият ни оратор доктор, доктор Хюстън. Доктор Бустън, извинете. А, благодаря. Аз ще говоря за, социал... за сексуалното насилие над момичета, малолетни в Латинска Америка. Аз съм написал доклад за няколко страни, кои... които включват в Боливия. Така че именно за Боливия ще говоря днес. Не са много данните за сексуалното насилие над малолетни и непълнолетни в Латинска Америка. Това е поради липсата на, поради недостатъчно събираната информация, недостатъчното докладване и отчитане. Често се е, покрива това в общностите, защото често пъти е, извършителите са хора, които се вярва учители, религиозни а, водачи, приятели, роднини. Това прави децата още по-уязвими. Но имаме някаква обща представа за мащабите на проблема. в Перу, една страна, преди няколко години. Проведохме изследване и извода беше, че една на всеки пет жени преди 15 годишна възраст става обект на сексуално насилие. 18% за Боливия приблизително или до 20%. Всички млади жени преди 15 годишна възраст са жертви на сексуално насилие. Момичите между 12 и 18 са най-уязвими, са най-вероятни жертви в рамките на семействата си, но и отвъд тях. Под 14 годишна възраст става въпрос най-вече в семействата. Нормите за, за допустимото положение, за поведение, извинете, и двойните стандарти за мъже и жени – са част от проблема. Това бе казано и в предното изражение. Това е свързано с, с стереотипи, свързани с пола, за мъжествеността и женствеността. и насилие в ранна възраст, често пъти постила пътя за насилие по-нататък в живота. В доклада си съм разгледала патриархалната структура и отношения, неравенството и безнаказаността по отделни страни. това са въпросите, които ще засегнат патриархалната система – се основава на, на, на пол и на възраст е, като основни фактори. Физическото насилие е като форма на наказание в Боливия е нещо доста широко разпространено. Това пак е свързано с, с уязвимостта по отношение на сексуалното насилие в рамките на домакинството, в семейството. Патриархалната структура заедно с колониалното минало добавя, добавя и етничните, етничния и, и а, расовия фактор или съчетанието на пол, раса и класа като основни фактори момичета с а, а, увреждания, а, хомосексуални момчета, а момичета с по-тъмна тъмна кожа е по-вероятно да стават жертви. Деца, които работят като домашни прислужности, което е нещо много широко разпространение в градовете в Боливия, са особено вероятни жертви на сексуално насилие от страна на а, мъжете в домакинствата при председател, председател Моралес положението, економическото положение на Боливия се подобрява за изконното население, но това не означава, че изконното население имат по-добър достъп или по-лесно се опитва да получат достъп до съдебната система, до правосъдие, изобщо в случаи на, на сексуално насилие. Всъщност в градовете Обикновено се предпочита арбитраж, дори в случаи на, на а, сексуално насилие над деца. Един студент по медицина, студентка по медицина ми каза следно, ми разказа следното, следната история. Една вечер когато работех в местна общност в с една жена на 50 няколко години доведе дъщеря на 11 година, тя кървеше и имаше нужда от не, необход... не, незабавна хирургична напас, намеса, необходимо бе да я заведем в Лапас. Тя ни каза, че момичето се е прибрало по-рано в къщи, преобляко, за да се преоблече, за да излезе. След това съсед я е, за, е завел до вкъщи, след това е влязал с тях вкъщи и е, и е изнасилял. След това я намират родителите, не са поискали да, да, да, да се оплачат на органите. И докато момичето се възстановява в болницата, те се споразумяват с небе, с, с, с, с извършителя. И това според местната общност е, прав... е справедливост и правосъдие. Редица такива случаи на, на, на изнасилване съм виждала в стажа си, в медицинския си стаж. Местната общност предпочи, предпочита да разрешава такива инцидентни инциденти без да ги докладва на органите на реда. Множество проблеми проистичат от това. Може да се каже, че в една много национална държава като Боливия, такава арбитражът е, е уместен инструмент. Арбитраж, който да се осигурява от общностните лидери. Но от друга страна това може да се твърди, че легитимира насилието на деца. Също се вижда, че има голям брой на не оповестявани случаи на насилие, което означава, че данните, с които разполагаме, не са пълни и не се знае какви услуги се предоставят. Много е бавен процеса на правосъдие, големи са разстоянията между селата и, и градовете, където са съдилищите няма достатъчно финансиране за съдебната система през 2014 година. Боливия из... Е, приема закон за ускоряване на съдебния процес, най-вече при такива деликатни случаи. И вместо една година има възможност за, например, двуседмично разрешаване на подобни казуси. Това обаче не, не решава проблема за липсата на доверие и осигуряването на безпристрастност. Това се дължи на социалните норми, които спомена колегата. Какво прави страната? В повечето страни от района, в това число Боливия, новите законодателни актови, актове отделно уреждат насилието на деца. И това е в съответствие с международните стандарти. При все това обаче, определенето на съгласие на възрастта за законност при наличие на съгласие се различават и а, изпълнението на законовите актове е доста, доста сложно, най-вече при случаи с момичета между 12 и 18 годишна възраст. Повечето страни, които изследвахме, това число Боливия, разполагат със специализирани звена, които защитават правата на децата и това от последните 5 години. В се предоставя, има а, телефонна линия за, за а, съвети за деца, аноним, това е анонимна линия и, и е много е лесно за децата да, да заобиколят, да, да не се налага да прибягват до а, помощта на възрастен. Тези а, агенции на общинско ниво организират и работни а, срещи, семинари, по различни теми, в това число и сексуалното насилие. И това са много важни стъпки, които са предприяти, но липсват. Не са достатъчно ресурсите, обучението, има и стереотипи и предобеденост. Сексуалното образование в училищата, в училищата е доста проблем, но нормите и стереотипите трябва да се променят, за да се предотврати насилието. Uh, Латинска Америка, в това число Боливия, има институционална рамка за работа с сексуалното, по сексуалното насилие. Има законодателство, има национални институции, държавни институции за защита правата на децата и на човека изобщо. Има общински структури, има и неправителствени организации. Всички тези организации обаче имат нужда от укрепване на капацитета си. Необходими са ресурси, необходима политическа ангажираност, национална координация на, на услугите и интегрираните услуги. Благодаря. Grazie. Adesso diamo la parola alla... Благодаря. Ah, yeah. Okay. <clears throat> Yo había preparado un... Ah, es, ok. <clears throat> Yo voy a hablar en castellano. Estoy eh, <clears throat> говоря на испански, казва оратора. Целта ми е да обясна защо, според мен, има нужда от един нов кодекс в Боливия. И дали това, което беше направено през 2014 година, е помогнало за проблемите с децата. Move. Yes. How can I? Can I do it? You? No, no. Huh? You, you. Yes, yes, yes. Okay. Okay. Bueno, en, eh, en Bolivia, como en muchos otros uh, países. И така, в Боливия, както в други страни в, на юг е, в света, голям брой от, от децата работят. Чисто и просто за да се справят с е, изключителната бедност на техните семейства новия кодекс в Боливия е нещо, което според мен е реакция на преживяванията и опита на политиците да се разреши проблема с детския труд чрез забрана. От друга страна, политиците търсят друг начин за измъкване от проблема Опитва се за да въведат стандарти и създават система от разрешителни за децата да работят. Което означава, че в кодекса се представя една, един по-разграничителен вид за детския труд, и се вземат предвид някои от културните традиции на местното население в страната. В, страната. в кодекса се прави разграничение между отделните видове работата, някои, които са по-обичайни в градските райони и други. Друг вид работа е в селските райони, там където живеят повечето от местните хора. Важно е да се посочи, че в новия кодекс има нова цел, която е доста уникална. За първи път в процеса на изработването на, на този документ са били включени децата. Да, в процеса имаше доста конфликти и доста спорни моменти, но интересното и новото в този момент е, че Борисовийския парламент и след това правителството имаха достатъчно воля да изслушат децата и да се опитат да ги разберат е, при приемането на един регламент, който според мен, може да ориентира страната към един нов подход към детския труд. Начинът по който тези проблеми са решени в кодекса не се говори само за стандарти, които трябва да се прилагат за работещите деца, предлагат си решения – и се възлага решаваща роля на детето при приложението на тези стандарти. Навсякъде има такива кодекси за детския труд по целия свят. Е. Един пример за това е конвенцията на МОТ. А тези разпоредби много често остават на хартия, без да се прилагат. Конкретно, в рамките на кодекс беше създаден ед, ед, една, един специален орган комисии за децата, комисари, които имат задачата да разследват състоянието и на работещите деца и проверяват дали те имат разрешение да работят или не. Най-важното в този контекст, според мен, е че комисарите за децата са не само контролен механизъм. На практика това е орган, който разследва и дава, предоставя консултации и помага пряко на децата да подобрят е, условията, в които работят. Това всъщност най-малкото беше намерението на закона, но има и някои проблеми. Като например, че институциите, които участват в работата на комисариатите за децата, не разполагат с достатъчно ресурси и нямат възможност да работят във всички общини, както на думи е записано в закона. Всъщност, целта беше да се създадат не само такива комисии, но и те да получат достатъчно служители и оборудване, за да могат да си вършат работа. Съответно и служителите да разполагат с умения и капацитет да разследват случаите и да помагат на децата в отделни случаи, за да се подобрят условията на работа за тези деца. В хода на приложението се вижда, че това е едно предизвикателство. Има такива проблеми в Европейският съюз за създаването, например, на, съз... на органи, които да защитават децата. Проблемът тук е при изграждането на съответен капацитет, което е от решаващо време значение за приложението на кодекса, който представя. Има деца, които участват в комисиите за млади хора, които имат задачата да консултират Тези комисии имат различни прерогативи и могат да влияят върху политиката в държавата на различни нива. не могат, например, да дадат възможност на децата да гласуват, но целта им е да ги привлекат в решенията на обществото. И, и тези органи се опитват да упражняват натиск върху държавните институции. Това са органите, които бяха създадени чрез кодекса. И имат задачата да прилагат кодекса на практика. Не забравяйте, че е, кодексът като текст е нещо много ново и може евентуално да изиграе голяма роля за закрила на правата на работещите деца. Исках да ви помоля да разгледате внимателно този кодекс, е, и след като изпратите тази делегация в Боливия, моля ви, опитайте се да се свържете пряко с представители на работещите деца, за да получите преки впечатления за това, как децата разбират този кодекс, доколко той им помага. И още нещо. Като заключение. След приемането на съда имаше няколко спорни дебати. Госпожа Армирес ще говори за това. Имаше и някои спорове с Международната организация на труда, защото на последната си конференция МОД прие едно становище, което каза, че той кодексът противоречи на конвенцията на МОД, конвенция номер 138 за минималната възраст за работещите младежи. Всъщност това е призив към вас и към делегацията, която отива в Боливия. Не търсете противоречия между дефинициите на МОД и дефинициите в Боливийския кодекс. Погледнете по-внимателно фактите и доказателствата. И се опитайте да разберете този кодекс като опит за ново решение. Евентуално възможност за решение на проблемите с работещите деца. Има доста изследвания по този въпрос. Ако желаете, мога да навляза в подробности. Доста проучвания показвания, показват, че в някои случаи стандартите на МОД не успяват да постигнат решение на проблемите, за които са създадени, защото в крайна сметка детският труд се обявява за незаконен. Благодаря. Сега давам думата на господин Рамирес. За съжаление не разполагаме с много време така че искам да дам кратък обзор на нормите за работата на деца. Какво казва Конвенцията за правата на детето по въпроса за минималната възраст на работещи деца? За децата има едно подходящо място и то се нарича училище. Така че а, не бива да има припокриване а, между минималната възраст за работещи деца и а, посещаването на училище. А, има също така видове труд, които са опасни а, тук споменахме, децата не се говори за тяхната възраст. А, ще ви избра няколко цифри, за да си създадете по-добро впечатление за ситуацията. Конвенцията беше ратифициране, ратифицирана от 149 държави. Става въпрос за конвенция от 1970 година, която се опира на три предходни конвенции. Първата от тях е от 1919 година. От 2009 година. Извинявам се. Искам да спомена няколко факти. Можем за първ път през 2008 година да сравним данни от Боливия с данни от други държави. Там става въпрос за броя на децата над под 17 години. И 800 хиляди деца са може ли да се смятат за а, работещи деца. Според а, боливийското и международното, закон... международното законодателство това е незаконно, защото тези деца не само не са ходили на училище, а са извършвали опасен труд. 750 хиляди деца през 2008 година са, не са ходили на училище и са извършвали опасен труд. Чухме изложението на професор Либер за новия кодекс от 2014 година за детския труд. Това означава, че се опитваме да създадем условия за законен труд при децата. Той говореше за начална възраст от 12 години нагоре, като говорим за пълен работен ден. Проблемът е, че работещите деца не посещават училище и остават необразовани – Така че минималната възраст е, от 12 години трябва да се спазва. Ако започнете да работите от четвъртата си година, влизате, навлизате в цикъл на задължително обучение от 12 години. И ако кодексът за детския труд предвижда приблизително същите възрастови граници, има противоречие. Боливия се присъедини към Международна конвенция, която предвижда минимална възраст от 14 години за работещи деца. Има надзорна комисия от експерти в МОД, те дават препоръки и наблюдават и положението в Боливия бива наблюдавано и се наблюдават нарушенията на конвенция 138. ще внеса яснота. Конвенцията се отнася за момчета, момичета, деца и юноши. И има специална глава за взаимоотношенията между деца и възрастни на работното място. А, имаше консултации, а, но не бяха консултирани работниците и това доведе до настоящата ситуация, а именно липсата на контрол и липсата на структури, защото експертите не са се консултирали с всички засегнати лица. Този кодекс беше представен и бяха представени също така преходните разпоредби, които са в сила до 2020 година. Това дава време за разрешаване на някои от конфликтите, без да съм циничен. По този начин се признава, че кодексът, който е прият за детския труд, противоречи на националното законодателство. И тук властите се опитват да намерят квадратурата на кръга и да решат въпроса за минималната възраст, дали тя да бъде от 10 или от 12, 12 години, при положение, че задължителното образование продължава до 16-та година. Новият кодекс намалява възрастта и отправя послание към най-бедните, че законът не може да направи нищо и ако искате да се избавите от бедност, пратете децата си да работят. Кодексът разглежда минималната възраст и я намалява, но през 2015 година Еквадор, държава не е различна от Боливия, с коренно население, ратифицира конвенцията 138 и прилага минимална възраст от 14 години. Дори се изпратиха декларация на МОД, че ще увеличат възрастта на 15-та година. Боливия е единствената държава от 169 държави ратифицирали конвенцията, която намалява минималната възраст за допустимост на детски труд. Това е позор за боливийските власти. Така че дори и твърдението, че а, се прави временно изключение, не може да бъде приета. Държавата трябва да определи минимална възраст а, според а, онова, което се възприема от а, обществото. И не е вярно, че в боливийското общество се приема тази много ниска възраст. Също така има разлика дали децата работят за себе си, те са по-слабо защитени. Ако работите за някой друг, можете да работите от 12 годишна възраст – 70% от заетостта в Боливия така или иначе е нерегламентирана, така че децата, които работят, са абсолютно лишени от защита. Положението е изключително проблематично. Трябва да използваме инструментите, с които разполагаме, но има 19 трудови инспектори за цяла Боливия. Как те да се справят с всички задачи? а, как да проверят население от 11 е, е, милиона, а, по-голямата част от които работят в неформалният а, е, сектор. Как могат те да проследят съдбата на 850 хиляди работещи деца? А, и ако през 2008 година са работили 850 хиляди, през 2017 сигурно работят много повече. Населението на Боливия се увеличава, увеличават се и броя на младежите. И вероятно сега броят на работещите деца при а, липсата на каквито и да било а, подходящи условия ще е по-висок да се разреши работата на деца е абсолютно абсолютен анахронизъм. Все едно да се движите в насрещното платно, в обратна посока и да твърдите, че всички останали са в грешка. Наличието на конвенция, защитаваща децата, е обоснована. Има също така решение за премахването на детския труд до 2025 година и премахване на робския труд до 2030 година. През 1993 година държави членки на ООН са подписали конвенция. Защо, когато 169 държави са подписали тази конвенция, сега се връщаме назад, отказваме се от стремежите си от последните години? Как можем да приемаме кодекс, който прави нещата още по-лоши? броят на децата в глобален мащаб, които работят при ужасни условия, на практика се е увеличил. И въпреки, че според последните данни броят на работещите момичета и момчета намалява, все пак те са прекалено много. Следващият е, оратор. Uh, Благодаря. Съвсем накратко ще се опитам да осветля взаимоотношенията ни с е, Боливия след което ще се спра на аспекти на правата на човека. По отношение на отношенията на Европейския съюз с Боливия. Няма правна рамка на взаимоотношенията ни с Боливия, няма двустранни споразумения. имаме споразумение от 1993 година с държавите от региона на Андите. Взаимоотношенията ни с Боливия обаче са обект на редовен политически диалог на различни теми, включващи и правата на човека. Правата на човека се обсъждат в рамките на този диалог и през февруари в Брюксел се състоя поредната среща. Имаме добре развиващо се сътрудничество с Боливия. Боливия получава билателарни помощи, помощи за развитие и получава средства за борба с наркотиците, интегрирано управляване на, на природните ресурси и водите. Има някои проблеми с а, правния сектор а, и с необходимите реформи в този сектор. Имаше и а, разногласия, свързани с новия закон за производството на кока. А, законното производство на кока а, се разширява като площ. Това за Европейския съюз е проблем, който обсъждаме с Боливия. Ще се спра на някои търговски проблеми. Нямаме търговско споразумение с Боливия. Въпреки това, Боливия е бенефициент по схема, която се казва GSP+ в рамките на тази схема държавите получават преференции на пазара, ако спазват международни задължения, като например задължението да спазват конвенции на МОД, между които и конвенцията за детския труд. Боливия е и пилотна държава, избрана след приемането на решение на съвета за подкрепа на развитието на демокрацията. Аз не съм експерт по темата детски труд, но ще ви изложа нашият възглед. Правата на човека в Боливия са смесени. Има положително развитие по отношение на социално-економическите права. Има голям напредък на стандарта на живот, условията на живот. Боливия отбеляза голям растеж средностатистически погледнато и това понижи нивото на бедност. Така че има сериозни постижения. Има и други положителни стъпки. Споделям становището на от преждеговорившите, че има напредък в проблеми, свързани с правата на корното население, борбата с насилието срещу жени. Властите понякога изпитват недостиг на средства, понякога има недостиг на административен капацитет. Но като цяло прилагането на законодателната рамка е добро, без да е оптимално. Опитваме се да подпомогнем Боливия да подобри това положение. Боливия е член на съвета по правата на човека до 2017 година и често пъти Боливия е на позиция различна от позицията на Европейския съюз. например по въпроси свързани с правата на детето или а, правата на а, ЛГБТ. Има и въпроси, предизвикващи загриженост. Тук осветлихме въпроса с а, детския труд. Няма да се спирам за него. Разбира се, това е важна част от диалога ни с Боливия а, наблюдението а, на изпълнението на задълженията а, на Боливия е важно. и искаме Боливия да се доближи и действително до спазването на конвенцията на МОД. Има и практики, които застрашават е, свободата на изразяване. Например, е, някои публични органи е, дават повече глас на преса, която няма критично отношение към правителството. Често пъти има и автоцензура от някои медии. Свободата на сдружаване тук има нов закон, който затруднява свободата на, на сдружаване. Има и други въпроси, които, по които бихме искали да бъдат разрешения, като например сътрудничеството с международни кооперации, корупция и проблеми в съдебната система. Те също могат да доведат до проблеми с прилагането на човешките права. Ще приключа с някои действия на Европейския съюз в областта на човешките права в рамките на диалога на високо ниво между Европейския съюз и Боливия, част от тези въпроси се обсъждат. Мога да кажа, че нашия диалог е доста успешен. Боливия получава финансова, финансова помощ в редица области, като например подобряване на достъпа до правосъдие и подобряване на съдебната система. Боливия продължава да работи върху проекти за реформа на съдебната система. Юни 2016 година имаше конференция свързана с борбата с корупцията, организирана от боливийските власти. Европейският е, съюз се опитва да подкрепи провеждането на реформи на съдебната система в е, Боливия. Е, има проблеми с административния капацитет, но продължаваме диалога с властите. Опитваме се да насъчаваме спазването на правата на коренното население. Финализира се законът за информирано участие в вземането на решение. Друга тема, по която работим е насилието върху жени, борбата срещу насилието се подкрепя от Европейския съюз. За нас тази тема е важна. Това е в общи линии информацията, която искам да ви дам във връзка с положението в Боливия. Благодаря. Сега господин Родригес Руис от Девко има думата. Само за да допълня казаното до сега, по-голямата част от информацията а, беше а, дадена от моите колеги от Жан-Пьер. Нашето сътрудничество за развитие има два, две нива. А, двустранно ниво, за което говори Жан-Пьер – Имаме три сектора с 381 милиона за реформи на съдебната система и борба с корупцията, както вече се каза. Но това се допълва от друг инструмент, така наречените тематични бюджетни линии. Имаме специален инструмент, европейски инструмент за демократизация и човешки права. Тук работим с различни заинтересовани страни и граждански организации. В конкретни случаи с Боливия в момента имаме 8 проекта, финансирани чрез този инструмент. Мога набързо да ги спомена. Две от 8-те, два от 8 проекта са свързани с групата на LGBT. Единият проект е за създаване на обсерватория за общността на LGBT, а другият проект е поставя за цел промяна на нагласите за постигане на спазване на правата на LGBT общността. Работим и върху достъпа до правосъдие на задържани лица по обвинение. Имаме също така проект за трафик на хора, по-специално жени, младежи и деца. Друг от тези 8 проекта е свързан с подобряване на, и, на правата в всички области, специално на жени от коренното население. Работим и с Боливийския парламент. Предоставяме им помощ за повишаване на административния капацитет за разрешаване на тези проблеми. В рамките на друг инструмент, който използваме, работим с неправителствени организации и местни власти. Има редица други проекти. И накрая в рамките на двустранното ни сътрудничество а, освен борбата с а, незаконното пренасене на наркотици а, или управлението на природни ресурси, а, секторът на правосъдието е малко по-проблематичен, но в рамките на двустранното сътрудничество всичко съвързано с а, правата на човека, равноправието на половете са хоризонтални проблеми, а, които а, са засегнати в а, множество от нашите дейности. Благодаря за вниманието. Благодаря. Сега имаме представител на Боливийското посолство в Брюксел. Може би и вие искате да кажете нещо. Заповядайте, имате думата. Buenas tardes, mi nombre es Dharma Mier, de la Embajada de Bolivia е симплемента компартир кон устеде. Аз съм представител на боливийското а, а, посолство. Иска само да кажа, че а, законът от 2014 година беше прият след дългогодишно обсъждане. Обект на този нов закон на децата и младежите участваха в процеса на изготвяне на закона и целта на закона е да се отстранят структурните предпоставки за детския труд. Разбира се, че ние не живеем в идеален свят. Опитваме се да отразим реалната ситуация на работещите деца в Боливия. Този закон предвижда реалистични срокове за определени действия. Редица дейности се обявяват за незаконни и има задължение децата да посещават училище. Благодаря. Сега следващият оратор получава 3 минути време, за да се изкаже. Да Solo, solo quería decir una cosa que está parecido a... Искам едно нещо да кажа. Връзка с това, което казахме, чухме от страна на представителя на посолството. Ако се гледате в закона, кодекса и правните норми, които се уреждат там. Това дава възможност на младежите да работят и това не е а, детски труд по, по смисъла на конвенцията на МОД. Става въпрос обаче за спазването на тези правни стандарти. Вие имате закони, да. Само, че а, е, тия стандарти трябва да се изпълняват чрез закона, защото трябва да се спре економическата експлоатация на децата. В момента положението е такова, че а, е, здравето им може да бъде а, е, застрашено, както и образованието им. Те нямат свободен избор. В действителност няма няма система на правоприлагане. Институционална система. Благодаря. И аз няколко неща. Връзка с това, което се каза за напредъка в економическата и социална политика – съществено напредък е отбелязан в социалната и економическа политика, може би не е достатъчно, не, може би не е достатъчно, при достатъчно бързи темпове. Трябва да видим какво можем да направим, за да подобрим положението, да защитим младежите, им дадем възможност да получат образование – след третата глобална конференция по въпросите на детския труд в Бразилия. Се поде нова инициатива за а, борба с детския труд и Боливия бе една от страните, които взеха участие, които участват в инициативата. Има прекалено много несъответствие между стремежите, амбициите на конвенцията и която е новата инициатива и, и законодателната рамка. Много от страните в региона са в същото положение. Може би съседните страни ще могат да си помагат за, за създаване на по-добри условия за децата. Член 8 от конвенцията говори за задължението на държавите членки да се предоставя а, взаимопомощ. Това е по конвенцията на МОД. Тоест, това е задължение. Трябва да видим как, каква помощ можем да предложим. Ако помогнете на някой друг, е, тази помощ може би, когато вие имате нужда, ще ви се върне. Да, предизвикателствата са големи, но Боливия трябва да се справи с тях. Не би било полезно, ако ни кажете, ако има по какъв начин, би било най-добре да ви помогнем. Защото децата трябва да бъдат защитени от, от експлоатация. И при вас и навсякъде по света. Председателя, благодаря, благодаря на всички участници, всичките ни гости, благодаря, че се отзвахте на поканата ни. Благодаря за всичко, което споделихте с нас. Делегацията, която ще посети Боливия, съм сигурен, че е научила много. Може да излечем много, пол, много полезни моменти от този обмен. Този обмен. По време на посещението много от тези теми ще бъдат разгледани отново и в повече дълбочина. се надявам посещението да, да, да даде също принос за укрепването на, на закрилата на децата. Следващата точка от дневния ред Grazie. <clears throat> Affrontiamo questo ultimo punto all'ordine del giorno. И така, преминаваме към последната точка от дневния ни ред. Обмен на мнение с участници от съвместната конференция на Европейския парламент и службата за демократични институции и права на човека към ОССЕ за укрепването на мрежите за защита на правата на човека на регионално равнище в Западните Балкани, Източна Европа и Турция. Тая седмица конференция е под егидата на, на групата за подкреп, подкрепа на демокрацията и, наблюд, и, наблюд, заедно с групата по демократични институции и правата на човека. Аз всъщност лично нямах възможност да, да посетя тази важна конференция, защото имахме важна работа тук, в подкомисията. И тази седмица вече бяхме в Женева, където а, проведохме важни срещи с а, Върховната комисия по въпросите на беженците. Съжалявам, че не успях да отида, но някои от нас, някои от колегите бяха там. Господин Кристея най-вече ще ни запознае с това какво е станало там. След това ще дам думата на гостите ни. Европейския парламент заедно с със службата за демократични институции и права на човека организират дневна конференция с правозащитни организации от Западните България, Източна Европа, Балкани, Източна Европа и Турция. Инициативата привлече над 50 гости, които обмениха идеи, е, срещнаха се с парламентаристи и представители на, евро... на институциите на Европейския съюз по въпросите на на а, трудната битка за закрива правата на човека в съответните страни. Аз изразих а, а, своето одобрение и високата си оценка. А, бях горд, че Европейския парламент а, а, е повел такава важна инициатива. Също така видяхме а, добри а, примери на застъпничество а, и, и положителна промяна, която винаги е било приоритет за нас. Искам да благодаря на всички участници за, за ежедневната им работа и за жертвите, които правят. Работата им често е източник на информация за нас, но също така трябва да ни мотивира допълнително да, да се борим за това, което считаме за правилно. В момент на криза в и извън Европейския съюз, мисля, че е време да си напомним, че правата на човека не трябва да се, да се приемат за даденост. Трябва да не забравяме какво означава Европейския съюз и какво и, и за какво а, се бори. Това е нещо, което твърде често забравяме. Благодаря ви. Председателя. Благодаря. Много е полезно да се запознаем с разискванията, които са водили на конференцията понеже много от нас не успяха да, да стигнат до там. Затова благодаря на гостите ни за това, че се е, отзваха на поканата ни. И първо дам думата на господин Марко Дир, който е един от съорганизаторите. Заповядайте. Благодаря, господин председател, за възможността да говоря пред подкомисията по правата на човека. И ние много се радваме, че, че това партньорство даде своите резултати благодарение на, на подкрепата, на групата в подкрепа на демокрацията и координацията на изборите. Благодарение на вашите колеги, които подкрепиха инициативата. Групата ни от ДИР работи с правозащитници, след въвеждането на нашите насоки през 2014 година и сме правили един набор от дейности, които, които следят положението на първосъщитните организации. Съвсем скоро ще имаме и конкретни резултати в доклад, в доклад който ще ви изпратим, защото а, се разглежда цялата а, територия на ОССЕ най-вече в страните, където се свива пространството на, на, на гражданското общество. Получихме информация от страните участнички и също от правозащитни организации, както и национални институции за защита правата на човека, както казахте. Много изтъкнати правозащитници взеха участие в конференцията ни които за съжаление са изправени пред все повече неблагоприятни условия за работата си. Съвсем ясно изтъкнахме на, на срещата, че някои участници от Турция, доколкото ни позволява да, да, да доколкото можем да разберем от информацията, с която разполагаме, не успяха да посетят конференцията поради забрана за пътуване и други подобни мерки. високопоставени експерти от комисията, от парламента, участваха председателя на комисията по външни работи, който отговори на въпроси от правозащитниците и отправи много а, силно политическо послание и пое ангажимент за, за, за защита и подкрепа. Успяхме да поговорим и за възможности за сътрудничество между правозащитните организации и Европейския парламент в различни страни в рамките на наблюдението на избори. Председателят Таяни бе един бе основния оратор, който също отправи много силни политически послания. Това и очаквахме. Много а, усилена работа се положи, участниците, както от ОИСР, така и от европейските институции, отправиха редица препоръки. Няма да ги изреждам всичките, но нека кажа няколко. Има нужда имат нужда правозащитниците от повече гъвкавост, която да им бъде предоставена от институциите. И нещо, което се спомена и е важно е, че има нужда от а, по-тясно съгласуване и оползотворяване на политическото влияние на, на политическите институции в подкрепа на а, правозащитниците. Има нужда от по-силна видимост на правозащитните организации. Ние поехме ангажимент да подпомагаме, да им помогнем в комуникацията с обществеността. Посланията трябва да бъдат категорични, недвусмислени. И на конференцията бяха отправени много именно такива недвусмислени послания от страна на парламента повече координация е необходима на финансовата помощ, финансовата подкрепа за правозащитните организации, така че да, да се гарантира това, че те защитават интересите на обществото, а не на правителствата. По-добро ползотворяване на дигиталното пространство също така. Това е от моя страна. Благодаря ви за вниманието и колегите, представители на гражданството в общество, ще продължат нататък. Благодаря. Благодаря. Много благодаря на хората, които бяха готови да останат след конференцията, за да ни представят своята гледна точка. Ще дам думата на Юрий Дибляция, който е от Центъра за развитие на човешките права в Русия. Пет минути минути. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам първо да подчертая някои от проблемите, които засягат гражданското общество и през последните години намаляват пространството за гражданското общество в много държави в Европа Азия, Африка и целия свят. Първо, през последните една-две години този, този процес на стесняването на гражданските организации се увеличава. Ограничават се правата на събрания и правото на свободно слово. Има и заплахи срещу физическата безопасност на активистите, свободата на движението и правото им на справедлив процес. Всичко това се отразява върху възможностите на гражданското общество да работят, да работи активно. В много държави се опитват да дадат обосновки на ограниченията чрез фалшивия претекст, че защитават суверенитета и също така цитират намеса в вътрешните работи, борба срещу тероризма, екстремизма и накрая защитата на традиционните ценности, както става в моята родина Русия и много държави в Централна Азия, Турция и други държави. Други държави <clears throat> затягат законодателството за НПО под претекста, че те са чужестранни агенти. Тормозът на активистите ограничават се възможностите за действие. Лидерите и активистите на НПО са цел на негативни изявления на държавата и медиите. Има политически мотивирани процеси, фалшиви обвинения и всъщност на практика няма възможност за правна защита. Много организации и активисти, които документират нарушенията в зони на конфликта и тези, които се борят срещу ксенофобията и омразата. които насърчават правата на жените и малцинствата. Са прицел на тези атаки за много години. Основните ни проблеми бяха с държави в бившия Съветски съюз. Сега има проблеми в Западна... в Турция, Западните Балкани, включително и в членове на Европейския съюз, като Унгария и Полша. Допълнение към това, в рамките на борбата срещу тероризма и транснационалните заплахи, много западни демокрации ограничават, започнаха да ограничават някои дейности на активистите. Ограничават се финансиранията. Примери за това са Франция, Великобритания – много често автократите използват международните споразумения за да тормозат или да упражняват натиск върху дейностите на гражданското общество. Под претекста, че има такива споразумения с, да речем, Интерпол, всъщност проблема с стесняването на пространството за действие на гражданското общество. Намалява възможностите за поддържане на ценностите на Европейския съюз и човешките права и така се подкопава не само принципа за демократично участие, но също така и възможностите на европейските институции да работят там, защото много голяма част от информацията идва от гражданското общество, включително и някои нови идеи за борба срещу нарушенията на, човешките права и това ще продължи, ако този процес продължи. Но според нас е много важно взаимно да подпогнем работата на ОСР, включително и на европейските институции, включително и парламента. Има много възможности за сътрудничество между нашите институцията, Организацията за сътрудничество в Европа има способни, специални насоки. Много повече от това, което е да представя Европейския съюз, което е повече за дипломати. Докато на насоките на ОСС са по-конкретни. Имат конкретни препоръки към държавите и международните организации. Девид спомена един доклад, който ще излезе след един месец и той ще бъде интересен документ за вас. Разбирам, че вашата подкомисия подготвя свой доклад по тази тема. И това ще бъде много важно за неправителствените организации. Не бива да забравяме всичко, което прави и съвета на Европа с <clears throat> защитниците на човешки права. Доклад си по тази тема. <clears throat> Има и специални изявления от комисара по човешки права в съвета на Европа. И накрая – Разбрахме, че вашата подкомисия ще подготви, подготви доклад за човешките права и корупцията. Според нас това е пряко свързано с темата на днешната дискусия, тъй като става дума не само за вътрешна национална корупция, а и за международната корупция и лобитата на автократичните държави които а, се отразяват върху Европейския парламент, съвета на Европа и националните правителства по темата за човешки права и върховенството на закона. Много е важно да разгледате внимателно какво става в Русия, Азербайджан, Турция. Специалните изказвания, които имат срещу депутатите в Европейския парламент, в парламентарната асамблея на съвета на Европа. Опит е, за предотвратяване на критиката срещу нарушаването на човешки права там. Благодаря. Thank you, grazie. Darei la parola adesso a Господин моля. Благодаря. Работя за защита на човешките права в Турция. Трябва първо да призная, че в Турция това е много сериозна отговорност да се работи защита на човешките ти права. Аз имах, имам късмет, че мога да говоря пред вас. <clears throat> Не всички имат тази възможност, защото някой от другите ми колеги, които искаха да дойдат, не можаха да направят това поради забраната на турските власти. Имаше и други активисти, които искаха да дойдат с мен, но по различни причини, главно политически, нямаше възможност да направят това. Затова е за мен е голяма отговорност да говоря от тяхно име. Съвсем накратко няколко думи за Турция и след това ще разкажа за последните два дни и някои от нашите предложения. С идеята да предложа някои евентуални решения. Ограничаването на свободата на движението касае не само активистите в защита на човешките права. Изправени сме пред много по-големи проблеми, например изтезания, незаконно задържане, незаконни ограничения на свободата на словото и на свободата на събрания. Не само в Турция, но и в други региони на света. Турското правителство взе решение да обяви извънредно положение след проваления преврат, опит за преврат. Това състояние е удължено от 18 април, т.е. два дни след референдума, който създаде някакви проблеми, които са описани не само от е, нашите учени, но и от Венецианската комисия. Извареното положение доведе до много сериозни проблеми. Сега ще спомена малко цифри. Голям брой организации 4000, над 4000 учени са освободени и голяма част от тях са хората, които подписаха петицията под курдестанския въпрос. 180 медии бяха затворени след опита за преврата. Много от тях е, публикуваха материали, главно за нарушаване на човешките права. И поради тази причина е много трудно да се разбере какво става на практика на място. Пространството за гражданството общество се стеснява, както многократно беше казано – Защитата на човешките права става все по-трудна. Същевременно тази дейност става все по-важна. Както казах, е, моята цел тук е не само да спомена проблемите, но и да предложи някои идеи, които се появиха сред нас през последните два дни. Евро... Институциите на Европейския съюз изпратиха ясни и категорични послания във връзка с нарушенията на човешки права. Тези послания трябва да бъдат целенасочени за всеки конкретен проблем. Трябва да се осигурят повече средства, но трябва да има и повече гъвкавост, защото някои от моите колеги ми казват, че понякога самата процедура за отпускане на такива средства е проблем. Европейският е, съюз е, трябва да помогне с е, изпращането на подобни активисти, но ако тази дейност се координира от Европейския съюз, нашата работа може да стане малко по-лесна Документите, свързани с човешките права, би трябва да се преведат според нас на всички езици. Да, те се превеждат на езиците на Европейския съюз, но тъй като нашето <clears throat> събитие имаше връзка с, с Балканите, езиците са проблем, което се отразява върху познанията на съда, и прокуратурата. Поради езиковата бариера, съдиите в някои случаи не познават решенията на Съда за човешки права и други важни документи. Човешките права са глобална сфера. Затова е много важно да работим в мрежи и е важно да изглеждаме капацитет и според нас подобни събития, като това, в което участвах, са изключително важни и полезни и се надяваме такива събития да се превръщат по-често. От името на всички защитници на човешките права в Турция, благодаря, че имах възможност да се изкажа за проблемите, пред които сме изправени. Надявам се, че въпреки тези проблеми, ще продължим да работим в сътрудничество и то тясно сътрудничество. Благодаря. Grazie. Le volevo fare una domanda. Se posso... Благодаря. Един въпрос е, ако позволите. В дебата тече, в парламента тече един дебат. За това, дали да се изказваме преди или след референдума. Има предвид референдума в Турция. Какво е вашето мнение по този въпрос? Защото ако няма възможност за подобен диалог, не знае дали няма да сбъркаме. Ако Говорим по-рано дали няма да помогнем на Ердоган и ако говорим по-късно, няма ли да е прекалено късно. Ако можете да отговорите, ако не можете, не дайте. Да, въпросът е доста труден. Мога да отговоря. Мисля, че дори в момента е малко късно, защото референдумът ще бъде след, само след три седмици и смятам, че Европейският съюз малко по-бавно реагира, по-бавно разбра какво точно става в Турция. Може би и ние не се справихме добре с нашите задачи. Дори и ние може, може би не можахме да опишем адекватно до своите проблеми. Но въпросът, който задавате е доста политически, така че ако искате откровено да отговоря, ако критикувате преди референдумът, Ердоган може да ги използва. Но от същото време, но ако не се изказвате сега, само че не зная кога ще можем да говорим, защото след е, референдума, ако отговорът там е да, да и ако дадат повече власт на президента, не съм сигурен дали това, което изпращате като послание, ще има смисъл. Така че, въпреки, че е става дума за проблема в ГАЗ, може би е по-добре да се изкажете преди референдума. Разбирам, че въпросът е сложен. Благодаря. Грация. Грация за la Адесо Adesso darei парола. Благодаря ви за отговора. А сега давам думата на госпожа Александра Матилович. Благодаря. Аз представлявам украинска организация за а, човешките права. А, обсъждахме, че рисковете стават част от нашето ежедневие и отразяват глобалната криза в целия регион. През последните три години а, в Украина наблюдавахме а, след а, окупирането на Крим а, и а, руския контрол на Донбас, разграждане на човешките права и свободи. А, как е възможно да се защитават човешките права а, и как да се защитават милиони и половина човека? А, ние наблюдаваме положението с човешките права в тази територия, заедно с руски колеги но този, тази възможност също се забранява. една съвместна мисия, инициатива на украински и руски правозащитни организации беше забранена, попадна на списъка с забранени дейности на територията на Донбас, който се контролира от Луганската и Донецката република, също е под влиянието на Русия. Как можем да говорим за човешки права в тази област? Донбас под контрола на Русия, това е невъзможно. И правозащитниците рискуват да бъдат депортирани. А, миналата година, например, не можаха да работят при, при, правозащитни организации. Можем да споменем случая с е-, Емил Сенкуко. Той беше обвинен в тероризъм задържан, разпитван неведнъж за своите дейности, отвлечен и бит а, и докато той беше в затвора, а, неговото семейство и 9-годишният му син бяха заплашени. В последната резолюция на Европейския парламент този случай беше а, споменат. Шансовете му да бъде освободен са много малки. А, не можахме да защитим и журналиста Никола Семена, той беше обвинен а, а, за вражеска пропаганда срещу Русия а, и може да бъде затворен за 5 години. Властите в Крим започнаха демонстративни арести на правозащитници. Това означава, че а, човешките права са все по-ограничени и а, има нужда от а, отговор на международната общественост. А, ние призваваме Европейският а, съюз да реагира и да направи следното. Смятаме, че е изключително важно да се поддържа сътрудничеството между руските и украинските а, защитници на човешките права. А, трябва да се подкрепят инициативите на базисно ниво и да има сътрудничество между Европейския съюз и тези организации на местно ниво с организации от окупираната територия на Крим. Второ, трябва да има специален мониторинг на територията на Бомбас и Крим и състоянието на човешките права и трябва да се защитят а, хората, които работят в а, правозащитни организации. А, трябва да има участие на европейски дипломати в процеси в Русия срещу правозащитници. Задържани в Русия правозащитници трябва да бъдат наблюдавани трябва да бъдат наблюдавани условията, при които те са затворени. Ние смятаме, че е време да помислим как да направим оперативна работна група и да направим списък на хора замесени от в а, случай на грубо нарушаване на човешките права и да предвидим целенасочени санкции срещу тях. А, призоваваме Европейския съюз да работи в посока даване на достъп до Крим на журналисти, които работят по въпроси свързани с човешките права. Много благодаря на нашите трима гости за техните представения. Вие описахте не само ситуацията в респективните държави Русия, Турция и Украина. А, също така направихте изводи от конференцията, двудневната конференция в Европейския парламент. От името на подкомисията по правата на човека. Искам да изразя нашата пълна подкрепа за вашите действия. Ние а, смятаме, че защитниците на човешките права са а, изключително важна част от а, развитието на демокрацията в, в вашите държави. Европейският парламент а, в лицето на нашата подкомисия ще защитава вашите права и вашата работа. Много благодаря за вашето участие. Следващото заседание на нашата комисия ще се състои на 11 април. Благодаря на всички.